Бихте ли заели местата си, ако обичате, колеги? Едита. Bien, mes chers collègues. Драги колеги, Откривам заседанието на нашата комисия по бюджетен контрол, като представим извиненията на нашия председател, който за съжаление не може да присъства. А от 16 часа моето място ще заеме колегата Барштат, Барштас и колегата Либерацки. Може би също ще председателства известно време това заседание. Трябва да ви уведомя, че изслушването на господин Енгвирда, бивш член на Сметната палата, предвидена за 3 март, всъщност се отлага за 17 март. Координаторите са взели това решение. Получили сте дневния ред. и Прощавайте се, поправя председателя. Протоколите от заседанието, от е, последното заседание, имате ли бележки по него? Не виждам такива, така че смятаме, че протокола е прият. И за това веднага ви предлагам да преминем към гласуване. И предлагам да гласуваме с електронни карти, а не с дигане на ръка. И така, първия доклад на Каталин Сорин Иван, защита на финансови интереси на Европейския съюз, борба с измамите, годишен доклад за 2009 година. Първа линия, изменение четвърто. Моля, гласувайте. La Le vote est ouvert. Моля, гласувайте. Машината работи ли? Край на гласуването. Ah. Donc l'amendement est отпада, не се приема това изменение. Пето изменение, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Шесто изменение, моля, гласувайте. Леватеклю. Край на гласуването. Приема се. Седмо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Осмо изменение. Разделно гласуване. Първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Устно изменение следва по втората част. Кой ще го представи това устно изменение? Е, госпожа Андреас, ще представите ли вашето устно изменение? Comment ah, Vous avez pas mis le micro Si, Ah, c'est celui-là Non, Madame Andreas. Госпожо Андреас, вашето устно изменение ще ни го представите ли? В списъка е, за гласуване е това изменение. Призовава комисията да изпълни своите задължения по отношение на изискването за отчетност, предоставяне на съпоставима и надежна информация, дори когато това изисква от комисията да промени системата за санкции за неспазване на изискванията. Второ изменение е, на осмо, втора част на осмо изменение с устното изменение. Гласувайте. Край на гласуванията. Приема се. Девето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Десето изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Единайсто. Изменение. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Дванайсто изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 13-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 14-то. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 15. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 16. Гласувайте, моля. Прекратете. Приема се. 17-то изменение с устно изменение към него. Госпожа Маковей. Да се замести Естония с Испания. Това е предложението. Господин Гайер, имате думата. Благодаря, господин председател. Имаме устно изменение по устното изменение. Защото липсват е, е, важни, е, две важни думи. Формулировката на госпожа Маковей предполага, че половината от сумата в тези страни е била предмет на измама. Това не е вярно. Комисията казва, че половината от а, измамите, нередностите, е, които могат, е, за които причина може да бъде измама. Така че ние правим следващ, следното предложение. Проявява загриженост за обема на измами и нередности, в е, този сектор е, за е, държавите членки, Австрия, Испания и така нататък. Тъй като измамата, измамите представляват повече от половината от сбора, общия сбор на нередностите, които са били установени. За нас това е от огромно значение да се добави. За мен текста е ясен, но съм съгласна с устното изменение. Е, доколкото разбирам, добавяме е, двете устни изменения, така ли? Добре. 17-то изменение с двете устни изменения към него. Моля, гласувайте по този текст. Край на гласуването. Приема се. 18-то изменение. Моля, гласувайте. А, господин Гаяр преди гласуването. Да, но проблема стои. Това е проблем на превод. това, което искаме, комисията да ни обясни как е стигнала до тези оценки, до тези изчисления за процента измами и установени нередности. Ние не се съмняваме в цифрите, изложени от комисията, но се предполага в Испания много нисък процент измами и във Франция. Да добавим само подозрения за Добре, с това устно уточнение, моля гласувайте по текста. Край на гласуването. Не работи системата ли? Добре, е, ще прегласуваме този текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Апрове. Приема се 19-то изменение оттеглено. Госпожа Андреасен. Оттегляте ли го? След това имаме устно изменение от докладчика. По точка Б. Е, Je vous propose de passer au vote sur cet amendement oral. Моля, гласувайте по устното изменение. Край на гласуването. Приема се. 20-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно предложение А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И така, преминаваме към 23-то изменение с устно изменение към него. Д. Моля, гласувайте. Вотеклю. Край на гласуването. Не се приема. 24-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 25-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 26-то на три части. Първа част. Гласувайте. Край на гласуването. Не се приема. Втората част. Гласувайте по нея. Край на гласуването. Не се приема. Трета част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отпада. 27 мо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Не се приема. 28 изменение. Две части. Първата част първо гласувайте по нея. Край на гласуването. Не се приема. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 29-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис Б. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И така, преминаваме към 32-ро изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Ти. Приема се. 33-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отпада. 34-то. Гласувайте. Край на гласуването. Не се приема. Предлагам ви от 35 до 41 изменение да бъдат гласувани амблок. Няма против, така че гласувайте амблок по тези изменения. Край на гласуването. Приема се. Госпожа Маковей. Основното изменение, 40-то изменение за преструктурирането. Pardon. Euh, euh. И така, няма да гласуваме по тази позиция, секретарията си отбелязва. И така. и... Изменение първо, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Второ изменение. Гласувайте. Има въпрос. Колегата Гайер. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че има тук един процедурен проблем. Това е доклад по собствена инициатива. И процедурата, която предлага госпожа Андреасен, според нас не може да се приложи. Така че бихме помолили председателят да посочи, че е недопустимо това изменение. Това, което иска госпожа Андреасен, трябва да бъде взето с политическо решение на председателски съвет. Госпожа Андреасен, казва председателят. Мисля, че има предвид процедурен въпрос и въпросът всъщност е нещо, което трябва да бъде гласувано или в комисията, или на пленарно заседание. Нямам какво повече да допълня. Секретариатът ме уведомява, че това изменение наистина недопустимо и аз не мога да си обясня защо е записано в списъка за гласуване този случай. Euh, Добре, предлагам сега да е, по съвет на секретарията да отчетем това изменение като недопустимо а, и ще преминем към трето изменение. Моля, гласувайте. Трето изменение. Моля, гласувайте по трето изменение. Край на гласуването. Отпада. И така гласуваме по целия е, текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 19 за, 2 въздържали се, нито един глас против. Колега Гайер, предайте нашите поздравления на докладчика за това становище, тъй като докладчика а, няма възможност да присъства на заседанието. Така, сега преминаваме към годишния доклад на Европейската инвестиционна банка. Параграф 1. Параграф първи, изменение първо. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение второ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Четвърто изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Шесто изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 8. Моля, гласувайте. Le vote Крайно гласуването. Приема се. Изменение 9. Моля, гласувайте. Крайно гласуването. Приема се. Изменение 10. Моля, гласувайте. Крайно гласуването. Приема се. Изменение 11. Гласувайте. Крайно гласуването. Приема се. Изменение 12. Много гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Минали 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение, компромисно изменение 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И окончателно гласуваме текста. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 19 гласа за, 2 против и нито един въздържал се. Поздравления за докладчика. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред.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 Hello? It's okay. Witam serdecznie w kolejnym punkcie naszego posiedzenia. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред, точка 6. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 година. Представяне на препоръките на съвета от господин Зол Бечи държавен секретар в Министерството на националната економика на Република Унгария в присъствието на Алгирдас Шемета, член на комисията, отговарящ за данъчното облагане и митническия съюз, аудита и борбата с измамите. Давам ви думата, господин държавен секретар. Господин председател, госпожи и господа, почитаеми депутати от Европейския парламент и комисарио Шемета. На първо място позволете да благодаря на председателството, но преди да започна със своето изказване, Бих искал да ви приветствам топло. С добре дошли. Преди две години не си мислех, че ще седна на това място, тъй като аз също бях член на Европейския парламент. Надявам се, че с моето присъствие и като представлявам а, съвета, ще се умеем да изградим едни по-положителни отношения помежду си. И така, след това болезнено встъпление, позволете да пристъпя към изложението си. Госпожи и господа, скъпи колеги, има още нещо, което искам да кажа. По-рано бях въвел правилото да говоря само на родния си език, но ще се изкажа на английски. Смятам, че ще ви е по-лесно да проследите казваното от мен. За мен е и удоволствие и чест да се изправя пред тази комисия днес и да изпълня важната задача по съблюдаване на договора и препоръките на съвета за освобождаване от отговорност по бюджета от 2009 година. Тази препоръка е приета от съвета на 15 февруари и внесена в Европейския парламент след това. Тя е резултат от е, обстоен преглед, извършен през изминалите месеци по изпълнението на бюджета на Европейския съюз за 2009 година от комисията на базата на наблюденията на Сметната палата, отразени в годишния отчет. Позволете най-напред да се спра на четирите основни теми, на които съвета иска да обърне внимание в своите препоръки. На първо място съвета отчита подобренията, които са отразени в становището на Сметната палата, най-вече в областта на сближаването и намаляването на допуснатите грешки в най-общ план. На второ място, съветът обаче е разтревожен от това, че становището на Сметната палата остава отрицателно по отношение на голяма част от бюджета и очаква от всички заинтересовани страни да подобрят контрола върху средствата от Европейския съюз. На трето място, съветът смята, че а, е подходяща рамката за отчетния период и е необходима по-нататъчно опростяване. И на четвърто място съветът отчита призивите за по-голяма прозрачност в възстановяването на внесените корекции по финансовите задължения на държавите членки. Госпожи и господа, уважаеми бивши колеги. Позволете сега по-подробно да се спра на съображенията на съвета и обосновката, която доведе до съставането на тази препоръка за освобождаване от отговорност. Съвета отчита с удовлетворение становището на Сметната палата с което дава уверение за трета поредна година, че финансовата позиция на Европейския съюз и паричните потоци е в съответствие с изискванията. Сметната палата също така отчита по-доброто управление а, на средствата по отношение на редовността на извършените операции – а, има непрекъснато намаляване на допуснатите грешки и сега а, грешките са между 2 и 5% според разчетите. Съвет е изключително удовлетворен от видимите подобрения по отношение на политиката на сближаване и важните мерки, които са предприяти и от комисията, и от държавите членки, вече носят плодове. Съветът отчита значителното намаляване на разчетната разходна част, която не се възстановява съответно а, от 11 на 3 е спада през две 2009 година. Т.е. от 11 спада е до 3%. Това е много важен сигнал, който можем да отправим към данакоплаците и европейските граждани. В времена на економическа и финансова криза, която преживяват много държави членки, те трябва да съкръщават националните бюджети и да контролират разходната част. Аз съм унгарец и много добре го знам. И за това особено внимание се обръща на правилното разходване на средствата от Европейския съюз и а, отчитаме а, препоръките за подобрения, които отправя Сметната палата. Надяваме се, че това ще бъде потвърдено и през идните години. Независимо от тези положителни послания, Цялостният резултат е далеч от удовлетворителен и трябва да полагаме усърдни усилия, за да подобрим положението. Голяма част от е, разплащанията страдат от съществени грешки и системите за контрол са само частично ефективни. Това се отнася за голям брой области, природните богатства, селското стопанство и според сметната палата има леко увеличаване на обема на грешките спрямо предходни години. Съответно, сметната палата трябваше да излезе с резерви по отношение на бюджет от 2009 година, като основната цел е да излезе с уверения в разумни граници, но това не, не бе постигнато. Съветът при, отново повтаря колко важно е да продължи да има надзор над контр... и контрол на разходването на средства от Европейския съюз и през идните години но как можем по най-добър начин да намалим брой на наредностите, за да постигнем приемливи резултати? Ето това е въпроса. Съветът смята, че подобренията, които бяха постигнати тази година и цялостното намаляване на допуснатите грешки до голяма степен съдържат на регулаторната рамка, която беше изградена за програмния период от 2007 до 2013 година. По-ясните правила, по-ефективния надзор а, са предвидени според новите регламенти. А, възстановяването, свързано с този нов програмен период, а, предполага по добри резултати и тези резултати доказват, че вървим в правилната посока. Корекциите, които бяха внесени, бяха уместни и следва да продължим в тази посока, без да действаме прибързано по отношение на модификациите. Така или иначе, по-нататъчното упростяване на програмите и на управленските системи се налага да бъде направено. Сложността на действащите регламенти е, предизвикват загриженост. В много области е, трябва да опростим правилата, да станат по-разбираеми, е, по-лесно приложими. И е, що се отнася до оперативните програми, финансовото управление а, и обществените поръчки се нуждаят от подобни подобрения. Съветът а, отчита в тази светлина препоръката на комисията за финансовия регламент, но тази работа все още не е приключила и вече е ясно, че много от въпросите, отчетени от Сметната палата през 2009 и предходните години, следва да бъдат взети предвид при разработването на финансовия регламент. Затова ние очакваме с нетърпение дискусиите между различните институции през а, едните месеци. Усилията за упростяване също трябва да бъдат на дневен ред. И позволете тук да припомня, че упростяването е основна цел, но не бива да е в ущърп на усилията на контролните органи. И в заключение, позволете да се спра на въпроса за системи, които да са прозрачни и да действат положително по отношение на възстаняването на корективните мерки. Те са необходими за да защитим финансовите интереси на Европейския съюз по отношение на крайните бенефициери, които трябва да са наясно, че когато не обосновано са получили средства, тези средства следва да бъдат възстановени и плащанията могат да бъдат прекъснати или временно преустановени. Тоест, не бива тук да проявяваме никаква милост а, рамката за корекции на ниво на комисията е стимул и държавите членки да подобрят системата за възстановяване на средства. Пълната прозрачност, ефективните финансови корекции и възстановяване на средства ще е, покажат на европейските граждани, че техните средства се разплащат при проява на отговорност. Позволете сега да се върна към началото на своето изказване и посланието, което трябва да отправим към гражданите на Европа в тези тежки времена. След много тежки а, преговори по бюджета през миналата година, институциите не бива да дават втори а, шанс и втори път да оставят впечатлението, че бюджета е неуправляем. Това а, би било много вредно за репутацията на институциите и парламента и съвета и въобще за Европейския съюз в цялост. Много е важно да отправим ясен сигнал – Възоснова на фактите, с които разполагаме, Сметната палата потвърди редовността на разходването на средствата и подобряването на механизмите, т.е. ние се движим в правилната посока, можем да си го признаем. Нашите усилия от дълги години а, показаха видими резултати по отношение на контрола на европейските средства. И комисията, и държавите членки са наясно с отправените препоръки. И на 15 февруари съвета взе предвид е, докладваното от Сметната палата и комисията и държавите членки са наясно, че трябва да постигнем подобрение през идните години но резултатите от 2009 вдъхват надежда и препоръчваме Европейския парламент да освободи от отговорност комисията по изпълнение на бюджета за 2009 година. Преди да приключа, позволете да спомена и препоръките за освобождаване от отговорност на 22-та органа на Европейския съюз, които са, а, имат правосубектност и а, също а, следва да бъдат освободени от отговорност по разходването на бюджета. Тези агенции следва да подобрят по-нататъка своята работа, както предлага Сметната палата и съвета препоръчва всички те да бъдат освободени от отговорност. Препоръките да бъдат прияти и за шесте изпълнителни агенции, тъй като Сметната палата е излязла със становище без резерви. Госпожа и господа, много ви благодаря за вниманието. Ще изслушам дебата и вашите въпроси с огромно внимание. Благодаря, господин държавен секретар вече. А, много е хубаво да сме свидетели на такава промяна. Биш колега, който се обръща към нас в а, а, свои нови правомощия. Госпожи и господа, позволете сега да помоля многоуважавимия комисар Шемета да вземе думата от името на комисията, благодаря господин председател. Държавен секретар Бечей, уважаеми членове на парламента, Искам да поздравя унгарското председателство и съвета за препоръките, чрез които се биваме приканени да освободим от отговорност Комисията за бюджета за 2009 година. Независимо от огромния напредък, който бе подстигнат, все още има слабости и много работа остава да бъде свършена за всички заинтересовани страни, по отношение на изпълнението на програмите. Става дума не само за комисията, но и за държавите членки, които управляват около 80% от бюджета на Европейския съюз. На първо място следва да подобрим изпълнението на и работата на частично ефективните ни контролни системи. По-добре проектираните системи, които са въведени за новата програма 2007-2013 година, ще работят на пълни обороти само ако правилно биват прилагани тези механизми от службите на Европейския съюз и държавите членки. На второ място, финансовите корекции и възстановяването на средства следва да бъдат подобрени и по-навременно да се изпращат отчетите на Европейската комисия, както и да бъдат по-надежни. Това е отрешаващо значение за ограничаване обемите на а, грешките и средствата от Европейския съюз наистина да достигнат до най-нуждаещите се и по целесъобразност. Комисията поема ангажимента да допренесе за усилията и по-активно да участва в прилагането на а, различните инструменти за превенция, като например временното преустановяване на плащанията. Всички заинтересовани лица трябва да носят по-голяма отговорност пред от европейските данакоплаци. Комисията зависят до голяма степен от отчитането от страна на държавите членки и тяхната отговорност. Прегледа на финансовия регламент ще изисква националните власти всяка година да представят декларация за споделеното управление. По моя преценка това е най-добрия начин да осигурим надежност и уверение в значителна степен за правилното разходване на средствата и това е съществена стъпка – за отчетността на държавите членки. Комисията очаква с нетърпение предстоящите дискусии по това предложение, което също така ще бъде обсъдено по време и на един семинар, който ще се проведе в Брюксел следващата седмица с представители на съвета, националните органи и службите на комисията. В заключение, сложността на правилата и на процедурите е основен източник за допускане на грешки. Комисията ще продължи с усилията а, да предлага мерки за опростяване и тези мерки са включени в прегледа на финансовия регламент. Ще има и следващи стъпки по отношение на правната рамка за следващото поколение програми. На последно място, а, освобождаването от отговорност сега е една възможност за всички ни да установим кои са тези мерки, които трябва да прилагаме без забава. Има ясни насоки за предстоящата ни работа по подготовка на следващото поколение от програми на Европейския съюз, за да можем да гарантираме, че те ще осигурят допълнителна изгода и економичност при изпълнението. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин комисарио. Сега имаме вече заявили желание да се изкажат. Искам да попитам координаторите, иска ли някой да вземе думата от а, името на политическите групи? Няма такива. А, господин си иска да вземе думата от името на координаторите. Да, като докладчик бих искал да взема думата. Вие ще бъдете номер 7, доколкото разбирам, сега искате да се включите в обсъждането. Да. Ще ви помоля обаче да изчакате реда си за дискусията, защото на първо място господин Фелнер има думата. И господин Какис, имате думата по-късно. Аз се обърках вече, казва господин Фелнер. <clears throat> Може би тук темите се препокриват, но нека кажа следното. Имам въпроси към държавния секретар и ще се съсредоточа върху това, което съветът е, препоръчва, що се отнася до освобождаването от договорност? И след това бихме могли да се върнем на доклада на господин Хази Маркакис и на комисаря Шемета. Удоволствие бе да ви слуша човек е, за това, което съвета е предприел, но искам две неща да чуя. Най-напред, някои коментари от ида страна на съвета. Доколкото разбирам, решението е взето един, от души, но имало три държави членки, които са се въздържали. А, преди не е било така, доколкото зная. А, интересно е каква е била тяхната обосновка. А, може би са излезли с а, някакво становище. Разбира се, това не е становище на съвета, на председателството, но би било хубаво да чуем. И интересно би било да ви слушане по отношение на тези национални декларации за управлението. Дали сте обсъждали това в съвета? е въпроса, когато сте обсъждали освобождаването от отговорност. Ние знаем, че имаме много области с значителни проблеми. Селско стопанство, инфраструктура, вие го споменахте. Тук в този парламент от дълго време говорим за нуждата от поемане на отговорност и припознаване от държавите членки на всички тези въпроси. И чудим се дали обсъждате а, националните декларации в тази светлина и дали можете а, да дадете някаква подкрепа за по-добрия контрол. Това са ми въпросите към а, господин държавния секретар. Благодаря. Ще дам думата на господин държавния секретар. Ще съберем още въпроси. Сега думата има господин Зондергард. Е, е, е, Благодаря на министъра за неговите обяснения. Имам няколко въпроса. Вие подчертахте, че има подобрение в някои области ако добре разбрах това, което казахте, сте свели процента от 11 на 3%. Това е подобрение, което се дължи, дължи на нововъведените правила. Това означава ли, че може да се изключи статистическата грешка – и е, възможността е, следващата година да има връщане назад. Правилата ли са причина да се подобри положението? Аз изхождам от принципа, че тези правила ще се прилагат и следващата година и ще са постоянни. Оптимист ли сте в това отношение? Смятате ли, че ще има постоянно подобрение? Вторият въпрос. Какви са дискусиите по отношение, в съвета по отношение на отговорността на страните. Имаше декларация на министрите на финансите. Какви са доказателствата, че страните ще имат по-голяма отговорност? Трето, тук говорим за различните агенции, за бюджета на комисията. В комисията по бюджетен контрол ние е, искаме отговори на някои въпроси. Искам да а, е, помоля държавния секретар да отговори на въпросите, които искаме да зададем към съвета. Благодаря ви. Благодаря, казва председател госпожа Иванова. Uh, Но ще съчетаем няколко въпроса, за да пестим време. Конкретен въпрос към министъра. Други въпроси имате ли? Нямате въпроси. Нека чуем отговор. Uh, Искате да вземете участие в дискусията или имате конкретен въпрос? По-скоро бележка. Добре. Господин Хаджимаркакис, ще приемем, че е един специален човек. Имам стотици въпроси, казва господин Хаджимарка. Какис, но искам да благодаря най-напред на пред, председателството. Вие бяхте много откровени. Съзираме тук една промяна, но така или иначе трябва да се обърна тук към съвата и да кажа, че тук има една известна шизофренност в това, което ни предлагате. От една страна идвате тук като представител на съвета на европейска институция и до някъде атакувате комисията, тъй като искате от нея да спазва редовността, да законосъобразността и от друга страна, вие самите и държавите членки сте онези, които се сблъсквате с проблеми по прилагане на правилата, от които, които очаквате комисията да спазва. Най-важният пример тук е Обединеното кралство. Тя е сред трите държави членки, които не подписаха резолюцията, въздържаха се и това е новост. За първи път държави членки са се въздържали. Швеция, Обединеното кралство и Нидерландия са тези държави, защото те не подкрепят за залото се положение и начина по който се управлява средствата. И в същото време е Обединеното кралство, и тук давам само един пример, а, имат програми и всичките им програми са били прекъснати. Добре, тогава ви, ви, ви питам какво целите? След 16 години е, вие казвате, че няма положително становище и крайно време е вече да задълбаем в нещата, да помислим как да подобрим положението. Благодаря на комисарят Шемета, който а, е отворен за сътрудничеството. Ние имаме само едно оръжие да постигнем това. Да посочим с пръст нези държави, които се сътрудничат и нези, които не сътрудничат. Обединеното кралство са шизофренни, защото те от една страна ни бият по главите и казват е, спазвайте правилата, а те самите не ги спазват. И аз за това си задавам въпроса, що за тактика е това? Защото ние сме е, изправени пред една криза на доверието. Да накоплаците искат от нас и от вас като биш депутат. Се радвам, че сте тук, защото ще ни разберете. И ние може да отправим въпросите само към комисията. За съжаление, на комисията е трудно да покаже някакви резултати, защото 80% от средствата се управляват споделено и държавите членки не предлагат прозрачност. Сега аз е, връщам към а, е, въпроса на господин Фелнер за националните управление, но не се предоставя жизненно важна информация за управление на разходната част. Господин Шемета тук не се спря на нещо изрично, но в хода на обмена, който съществяваме, знаем, че работи по този въпрос – а, може ли вие да излезете с една декларация на управленско равнище? А, примерно, съвета вече от 5 години очаква а, това. Имаме само 4 държави членки, които предлагат такава основна информация. Нидерландия е сред тях и всички други, а те са 27, нищо не предлагат. Така, питам ви аз, как може от една страна да се казва, че е, всичко е, е така както се очаква, но ние не управляваме средствата. 80% от кохезионния фонд е, и тук сметната палата ни казва, не знам дали можем да вярвам, че всички допуснати грешки е можело да бъдат установени преди да се разплатят средствата. Каква е вашата стратегия? Вие казвате, че становището е отрицателно, но в същото време вие призовавате да освободим отговорност. Как може да се подобрят нещата, за да сложим край на тази шизофрения? Благодаря. А, искам да попитам следващия заявил желание да се изкаже, дали ще задава общ въпрос или коментар. Ако е въпрос, първо ще бъде отговорено на въпроса. Ähm, solche Fragen, wie sie der Berichterstatter auch aufgeworfen hat. Имам подобни въпроси на тези на докладчика. Искам да благодаря на държавния секретар за поясненията, които даде по позицията на съвета. Той заяви, че съвета е загрижен да подобри нещата. Да, тук сте в добра компания, ние също сме загрижени и то особено за поведението на някои държави членки по финансовите въпроси. Аз разбирам все по-трудно ставащото край нас. Днес не можем да кажем, че съветът управлява по логичен начин своя бюджет. Цели нощи дискутираме с представители на националните правителства за бъдещото поведение в финансовата област, за развитието на европейския бюджет. И като специалист по бюджета, като ревизор, аз стигнах до същите заключения, като колегата Хацимат Какис всеки ден установяваме, че държавите членки не управляват или недостатъчно добре управляват обществените финанси в Европейския съюз. И затова искам да задам а, въпрос. А, това обсъжда ли се в съвета Екофин? обсъж... говорили се с държавите членки, с всяка една от тях по-отделно, по всички въпроси, например, по отношение на освобождаването на отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Как се държат отделните държави членки, как се е, правят оценките. правят, някои могат сами да си налагат е, е, санкции, от една страна съществува една много сложна система на контрол и ревизии, особено в областта на селското стопанство и там в степента на грешка, процента на грешки беше сведен до приемливи равнища, но в годишните отчети установяваме, че там, където опира до компетенциите, правомощите на държавите членки, нещата не функционират достатъчно добре. добре. Те трябва да управляват много по-добре, по-ефективно обществените средства. Какво правят държавите членки, за да изпълняват собствените си задължения, поетите от тях ангажименти? Благодаря. Sí, gracias, presidente. Госпожа Яла Сендер, аз не мога да не се подам на изкушението да се обърна към господин Бече, който е наш бивш колега. С удоволствие искам да му задам един въпрос. Какво всъщност мисли съвета в момента под унгарско председателство? По отношение на факта, че до сега когато сме освобождавали отговорност от другите институции, не сме се сблъсквали с подобни проблеми, както понякога се случва съвета да не ни дава достатъчно информация за държавите членки. que el año pasado conseguimos se ha dado por parte del Consejo. Entonces querría saber qué disposición hay и кога е, е, е, ще ни бъде казано в какви срокове ще получаваме документите, от които се нуждаем. Миналата година ги получихме с доста късно, малко преди помирителното заседание. Like to... Благодаря много, казва председателя. Госпожа Греси. Ich wollte jetzt eigentlich noch gar nicht drankommen. Е, всъщност не исках конкретно да взимам думата. Докладчиците в сянка мислех, че те първи ще се изкажат. Но имам въпрос. Има и друга тема е, освобождената отговорност на съвета. Какви са позициите тук? Говори се за а, протокол а, за споразумение, който в среда ще бъде внесен в Корепер, но всъщност няма споразумение между съвета и парламента. Според от нас доста са ограничени, доста ограничено упражняването на нашите демократични права. В Германия се провежда дискусия в момента а, за а, действията, плагиатските действия на един министр. Но а, тук също можем да кажем същото. Достатъчно да се смени датата, иначе копи-пейст се прави. Вторият въпрос, който искам да задам. Как виждате този конфликт на интереси и как го управлявате? Кога можем да се надяваме на по-добри резултати при осъществяването на проектите? Госпожа Иванова остана и някой друг желая ли да вземе думата от името на Сметната палата? Мадам Иванова. Госпожа Иванова. Бих искала да направя по-скоро коментар по казаното от комисията, тъй като говорим за освобождаване на отговорност от комисията, но тук имаме възможност да задаваме въпроси и на председателството. Повечето от тези въпроси вече бяха зададени, но все пак бих искала да попитам какво можете да направите като председателство сега, за да постигнем консенсус по отношение на декларациите, националните декларации и си запазвам правото по-късно отново да взема думата с коментари. Ще имате възможност, казва председателя. Благодаря, господин председател. Един много кратък въпрос един от основните елементи на демокрацията е политическата отговорност и отчетност. По някакъв начин на европейско равнище през изминалите 16 години ние не сме свидетели на политическа отчетност. И моят въпрос към държавния секретар, тъй като той представлява 27-те държави членки, е – как е възможно такова, такава основна ценност, като политическата отговорност и отчетност на европейско равнище, да как е възможно тя да отсъства в държавите членки? Защо успяват да се оттърват безнаказано те от политическата си отговорност? За мен е изключително трудно да обясня на когото и да било на този свят, че държавите членки не са поели политическата си отговорност. Аз тук не говорим за управленските декларации. Честно казано, те не ме интересуват. Ние, си имаме, ние сме политически орган, контролираме други политически органи. Та, много ви моля да ми отговорите на въпроса. А, благодаря, госп... господин Гелбранди. От името на Сметната палата госпожа Калюлайти поиска думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Разбира се, сметната палата няма да влиза в политически дебати, но се възползвам от възможността да кажа, че ние се гордеем, че можем да допренесем за дискусията на равнището на съвета по отношение на финансовото управление на бюджета на Европейския съюз за 2009 година и с удоволствие отбелязваме, че нашите препоръки са а, потвърдени. А, няма големи проблеми с тълкуването на нашия одит, но е но необходимо да работим предпазливо и да следим какво ще се случва в бъдеще, за да видим дали а, това, което сме а, казали, е осъществимо. Благодаря ви за подхода, който сте възприели. Благодаря ви, казва председателя, за толкова ясното изказване. Uh, Madame McCovey, are you Въпрос на председателя. Искате да вземете думата или не искате да вземете думата, тъй като наистина времето напредва? Секретарията ме уведомява, че сте поискали думата. Питам дали все още желаете да я вземете. Бях в Либе, госпожа Макове казва. Исках да взема думата, тъй като говорим за освобождение от отговорност на комисията, но това е следващата точка всъщност. Господин министър, ако позволите сега, бихте ли отговорили на зададените въпроси? Имаме десетина минути за това. Бихте ли споделили своя опит с нас? Какво означава да си смениш обувките? Какво? Как се чувствате след като вие преди сте били член на този парламент? Благодаря, господин председателю. Най-напред ще се върна на казаното от вас. Да, наистина съм сменил ролята. Бяхме в транспортната комисия заедно с вас. Сътрудничеството ни бе много ползотворно в много отношения. Честно казано, а, когато човек се върне от дома и си седне на мястото, се чувства особено, защото тук трябва да представлявам 27 държави членки и изключително важен е този въпрос, с който трябва да се занимаем, но е хубаво от вас, че споменавате факта. Много се надявам, че няма да ви разочаровам. Ще бъда кратък. за въздържалите се по време на гласуването в съвета. Да, три държави членки се въздържаха. Всички вероятно знаят, че ние прияхме едностранните им декларации. Позволете обаче да привлека вниманието и към това, че 85% от гласовете бяха за. 24 държави членки бяха това. За мен това е мнозинство, което е приело заключенията, до които ние достигнахме в бюджетната комисия на съвета и в Корепер. Бих искал също така да спомена, че тези три държави членки се въздържаха, но не гласуваха против това, което направихме. Не мога да ги спомена поименно, но те вече бяха споменати тук. Въпросът бе съвършенно ясен. Тези държави членки, които смятат, че вътрешната процедура е била по-строга от обичайното, от това, което можем да очакваме от правилата за управление в Европейския съюз. Но дори тези държави членки да, дават, си дават сметка за резултатите от одита, проведен от Европейската сметна палата – според мен те казаха, че биха искали да бъде постигнат по-голям напредък по управлението, финансовото управление на средствата от Европейския съюз. Това казаха те. Но пред предстоящите преговори по преработения финансов регламент ще имаме възможност ние, европейските институции, съвета, комисията и парламента, ще имаме възможност да се спрем на всички повдигнати въпроси. Този вид управление върви в правилната посока. Не можем да твърдим, че сте ме кривнали от пътя Що се отнася до носене на политическата отговорност, спомената тук от колегата? Да, прав сте. Всички носим политическа отговорност, но според договора тя се носи от институциите парламента, съвет. Що се отнася до съвета, а също така Политическа отговорност означава съблюдаване на договора. Смятам, че ние носим своята политическа отговорност. Било то като представители на парламента, било то като членове на съвета, ако се придържаме към правилата. Анализирахме доклада на Европейската сметна палата – и се постарахме да преценим дали възоснова на този доклад можем да отчетем наличие на напредък или какво можем да направим, за да постигнем такъв напредък. Има много а, подобрения, като например ограничаване на броя на грешките възоснова на доклада на Сметната палата и смятам, че се движим в правилната посока и следва да продължим в тази посока. Държавите членки и Одитните институции в тези държави членки играят важна роля, но самите държави членки трябва да могат да гледат в очите своите избиратели а, и когато има допуснати грешки, да бъдат предприяти необходимите стъпки. Има още един много особен въпрос, на който искам да се спра. А именно механизма за освобождаване от отговорност на съвета – аз съм дошъл тук, за да говоря за механизма за освобождената отговорност на комисията. За това сме се събрали днес. Възоснова на договора, повтарям пак, защото аз представлявам не само единната позиция на съвета, но и духа и текста на договора – ние освобождаваме от, отговорност за целия бюджет за 2009. Освобождаваме от отговорност комисията, тъй като те управляват бюджет. Независимо от това, е вярно, че бихме искали да бъде постигнат напредък по отношение на сътрудничеството. Но възоснова на доклада на Сметната палата и възоснова на различни вътрешни доклади няма особени нередности, свързани с управлението на администрацията. Това включва съвета, парламента и комисията. Но за да постигнем добро сътрудничество между парламента и съвета, бихме искали да бъдат предприяти положителни стъпки напред. И именно поради това през следващите седмици а, ние ще допълним позицията на парламента, като отправим покана към парламента и да постигнем някакво споразумение. Можем да го наречем меморандум за разбирателство. Тук бе казано, че няма разбирателство, но трябва да има разбирателство. Защото ако някой въпрос не бъде уреден или не е уреден в договора, и ние желаем да постигнем напредък на базата на политическата воля на двете институции, ние трябва да имаме разбирателство, взаимно разбирателство, за да решим как да процедираме. И смятам, че ако ние поемем отговорностите си, аз своите, вие вашите, разбирам тук а, коментарите за легитимността на а, членовете на Европейския парламент, но ние бихме могли взаимно да се споразумеем за някаква процедура или правило и да се съобразим с равнопоставеността на нашите институции. Мисля, че през следващите седмици ще постигнем това. Това исках да ви кажа. Заставам зад него и смятам, че така ще постигнем напредък. Спомената бе политическата отговорност. Ще кажа нещо важно – не бива да се захващаме с въпроси като освобождането отговорност за изпълнение на бюджета за 2009 и да го смесваме с други въпроси. За да има ред, искам да ви помоля да не смесваме темите. Най-важният въпрос е през идните месеци да вървим напред. По отношение на освобождането отговорност за бюджета – 2009 година и да изградим сътрудничество между нашите институции. Аз не съзирам огромни проблеми. Мисля, че всички трябва да вземем гъвкава позиция и от двете страни, за да постигнем добри резултати. Това за мен е най-важният въпрос. Знам, че ми изтича времето. Четири минути имате, казва председателя. Цели 4 минути. По-лесно беше, когато съдях от среща. Много по-лесно беше да съдя от среща на, на трибуната. Може би някой ден и това ще стане. Та по отношение на кохезионния фонд и управлението на фондовете. 2009 бе годината, през която за първи път Сметната палата направи проверка на плащания по 2007-2008 година. Надявам се, че тази тенденция няма да бъде прекъсната. Очаквам от държавите членки да имат по-обстойни мерки за контрол. Основание на нашите виждания за контрол и резултати. Смятам, че годишните общени отчети са градивно блокче за подобряване на разходването на средства. Но в светлината на предложението на Комисията за преразглеждане на финансовия регламент се надявам, че ще се умеем да направим една по-съществена крачка напред по отношение на тази процедура и че ще постигнем по-голяма прозрачност по процедурата. Винаги възникват проблеми с контрола и по време на економическата криза, която съм дължен пак да спомена, а, трябва да задълбочим контрола който ще струва повече. Винаги трябва да отговорим на въпроса как да оптимизираме разходите и по-обстойния контрол. Ето това трябва да имаме предвид. Независимо обаче от казаното, в предложенията на комисията за по-обстойния контрол, има допълнителни изгоди. Ще обсъдим това в съвета и ще излезем със становище през следващите седмици. Вече споменах освобождаването от отговорност на съвета. И моите последни бележки, тъй като вече ми остана само една минута, са следните. Много ви благодаря за всичко, което казахте. Общи са тревогите ни и смятам, че е много важно всички заинтересовани страни, комисията, държавите, членки, съвета, парламента да работим за изграждане на ефективен контрол на средствата от Европейския съюз. Нека отправим ясно послание към данакоплаците. Според Европейската сметна палата разходването на средствата се прави по-добре. Повтарям го това. И трябва да вървим напред по този път. Уважаеми колеги, бивши колеги, държави членки, Надявам се, че през следващите седмици ще се умем да подготвим добри предложения, да имаме една добра дискусия по предложението на комисията за финансовия регламент и по-задълбоченото уреждане на този въпрос, но искам всички вие също така да поемете своята политическа отговорност и да се отнасяте положително към процедурата за освобождаване от отговорност по изпълнението на бюджета за 2009 година. Това е всичко. Времето ми изтече. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин държавен секретар, за отговорите. Госпожа Сантър има обаче допълнителен въпрос към вас. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратка. Благодаря на господин Бечи за разясненията по освобождената отговорност на съвета. Наистина това не беше предвидено, но а, не можа да не се подаде на това изкушение. Но ние сме тези, които носят отговорност не да, се, да правим препоръки, а да приемем това. Така че бих искала съветът наистина да ни третира като е, компетентния орган, който одобрява това. Е, по отношение на освобождането отговорност. Не можем да приемем е, парламентът е, да бъде третиран само като орган, правещ препоръки. Ние сме тези, които одобряват. Съвсем накратко ще кажа да, отбелязваме вашето отговорност по отношение на процедурата за освобождаване от отговорност. Ние знаем, че вие имате определена роля да играете и ще осведомя съвета за тази ваша позиция. Много ви благодаря. Thank you very much. Благодаря. Вече изчерпахме шеста точка от дневния ред. Благодаря господин комисарио, благодаря на Сметната плата, благодаря на господин министъра за това, че бяхте с нас. Господин комисарио, моля да останете с нас, както и представителите на Сметната палата. За следващата седма точка имам добри новини за всички присъстващи госпожи и господа. Господин Блак,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 Goedemiddag collega's. Mijn dat ik... Eh, Драги колеги, моля да ме извините е, за това, е, че е, не бях в началото, но тъй като съм докладчик Сянка в Комисията околна среда и имаме процедура по съвместно взимане на решение по ГМО, трябваше наистина да отстоявам позицията на моята партийна група. Така че нека сега да преминем към точка 7 освобождаване от отговорност. Това наистина е най-важният доклад. И докладчикът, господин Хацимаркакис, ще му дам думата за да представи доклада и след това ще се обърна към Сметната палата и след това ще помоля и комисаря да направи коментар. Така че Сметната палата ще се изкаже след господин Маркакис. Давам думата на докладчика. Жалко, че съвета напусна, но някои от въпросите вече бяха споменати. Струва си да се отбележи, че съветът с двете различни вида правомощия, които имат като институт, той каза, че като институция той, те искат да освободят отговорност, но с оглед на другите правомощия а, по прилагането на кохезионната политика, сълскостопанската в държавите членки, тези правомощия не се упражняват и там много дипломатично той се измъкна. Та благодаря, господин председателю. Позволете да ви а, представя доклада за освобождаване от отговорност за 2009 година. Преди да се впуснем в политически разговори, ще се постарая да ви запозная с устройството на този доклад. След встъпителните думи има пет глави а, Б и така нататък. Глава А е посветена на общите констатации, основни теми, които са очертани в първа глава от становището на Сметната палата. Става дума за редовността, законосъобразността на механизмите. Глава Б е свързана с конкретни констатации. Там има коментари по констатациите на Сметната пала в определени области, кохезия – кохезионна политика, образование, гражданство, економически и финансови въпроси. И след това има един нов елемент. Глави С и Д на латински. ВГ. Това са глави, в които се а, е, предлага да бъде отложено вземането на решение за освобождаване от отговорност. Ако пристъпим към отлагане, ще трябва да има обосновка и тази обосновка е в следващата глава В. От комисията се очаква да предвиди следващите действия за Европейската комисия и това е в глава Д латинско. Глава В и Г съдържат всички изменения, които ще отпаднат и след това имаме глава Е и доколкото разбирам, комисията много се надява тези две предходни глави няма да имат отражение. Та, това е обяснението за наличието на тези глави. Сега позволете да благодаря на комисарият Шемета за това, че взе много дейно участие и ни подпомогна при получаването на отговори, що се отнася до бъдещата политическа стратегия. Все пак за, на това е посветен този доклад, как ще изгледат нещата в бъдеще. Казахме вече, че 16 години подред становището на Сметната палата е отрицателно по-рано. и а, първата комисия на господин Барозо имаше стратегическа цел положително становище да бъде получено от Сметната палата. Това не стана. А, има някои заявени а, позиции в тези глави. И още от първия ден ние обсъждахме това, че трябва да бъдат постигнати е, видими резултати Продължаваме да правим това всяка седмица, защото крайната ни цел е да постигнем подобрения, но това ще стане само ако станем свидетели на резултати. Сега ще ви запозная с най-важните точки на 6 етапа. Най-напред вече ние проведохме а, тази дискусия с, с председателството на съвета за националните декларации, трябва ясно да кажем, че тази тема е изключително важна в отправените от парламента искания да има такива декларации, които да са подписани от министрите на финансите. Но виждаме, че е изключително трудно това да влезе в политическия дневен ред и като първа стъпка бихме искали това да стане на управленско равнище. Тук мога само да поздравя комисаря Шемета с изготвянето на списък с ясни критерии за предоставяне на всички членове на комисията тази сутрин и много ви благодаря, че това бе направено. Това са критериите, които е, държавите членки трябва да изпълнят, когато проектират собствените си управленски декларации за разходването на средствата от ЕСЕ очаквате от нас да започнем с една таблица, в която да има четири държави членки, които все пак нещо са предоставили, другите са предоставили много по-малко. Но а, така можем да предоставим някакви доказателства за това доколко държавите членки спазват критериите бих искал да ви попитам да продължите с тези усилия и другите държави членки да предоставят информация. Това е много важно, но е само първа стъпка. Бихме искали да ви помолим да прегърнете тази идея и в бъдеще а, да я приложите чрез финансовия регламент и многогодишната финансова рамка. На второ място, Става дума за отчетността на колегията, на комисията, когато става дума за одобряване на синтеза на доклада или доклада за дейността. На първо място бих искал да се извиня на комисаря Хан. Когато зададох въпроса за резултатите от годишния доклад за дейността, в който имаше много подмолни камъни, може би точно в този момент комисарият не е бил уведомен за формулировките, но е бил уведомен за принципните положения. Това го имам вече предвид. Въпреки всичко, все пак е ясно комисарите да носят ясна отговорност за всичко, което предприемат, защото те носят политическа отговорност в крайна сметка. Затова приветствам горещо това, че колегията се е заела с този въпрос, председателя на комисията го е повдигнал и има едно вътрешно съобщение, а, което гласи, че всички комисари трябва да бъдат уведомявани от генералните директори за възникнали проблеми поне веднъж годишно. Все пак, бихме искали да отбележите в резюмето на доклада оценка за степента, до която държавите членки се справят или не се справят с разходването на европейските средства. Имахме разговора с комисаря Шемета и според мен този синтез на доклада може би ще бъде една таблица за оценка на постигнатите резултати. На следващо място става дума за прекъсването и времето преустановяване на плащанията. Това е нов елемент, въведен от комисията, за което ви благодаря. Вие го направихте открито, прозрачно. Това е един списък с такива прекъснати и преустановени плащания – когато господин Бечей беше тук, бе казано, че всички програми в Англия са прекратени. Благодаря за прозрачността в това отношение. Инструментът е нов. Бе въведен през 2009 година. Трудно е да получим данни от предходни периоди, но и тогава е имало временно преустановяване на плащанията и бихме желали да ни предоставите списък с такива преустановени плащания. Вие лично поехте ангажимент да го направите. Смятам, че това е много важно, но все пак трябва да се автоматизира тази процедура за прекъсване или преустановяване на плащанията. Бих искал да ви благодаря за вече предоставения списък с ясните критерии, които биха довели до прекъсване на плащанията. Но искам тук да припомня, че в регламента на съвета съществува думичката може. Могат да бъдат прекъснати. Може ли да остане тази думичка, когато всъщност наистина става дума за прекъсване на плащанията. Най-големият проблем е свързан с възстановяването на средства. Председателството на съвата го спомена. Вие поехте такъв ангажимент в писмото, което ни изпратихте. Вие обещахте да ни изпратите един меморандум с обстойно изложение на корекциите. Но ние бихме искали да ви помолим да ни предоставите данни за възстановените обеми. Предполагам, че цифрата ще е незначителна. И това може да създаде впечатление, че данакоплатеца плаща двойно. Но това трябва да го обсъдим, когато ни предоставите тази паметна записка е, и я обсъдим през април месец. На следващо място става дума за докладите за оценка в бъдеще. Това е препратка към член 318 от Лисабонския договор. За първи път ще бъде направено през 2011 за 2010. Благодаря ви за поети ангажимент да представите критериите. Не споменахте основните показатели за изпълнение, но трябва да има годишен дебат за одит на изпълнението, за това дали е постигната ефективността. Вие се още не сте отговорили на този въпрос, е, убеден съм, че ще го направите и ще има а, назначено лице за тази одит на изпълнението и бихме искали тук да отправим покана към Европейската сметна палата да изиграе важна роля по оценка на резултатите а, или пък на този одит на изпълнението, който ще направите и в последвалия дебат за вашата работа. И на последно място възниква въпроса за опростяването. Приветствам факта, че отново сте поели ангажимент да разработите едни насоки за упростяването на процедурите. Това упростяване трябва да стане чрез финансовия регламент и предложенията ще бъдат внесени в края на юни, началото на юли. До тогава вие искате от нас да ви освободим от отговорност. Искаме да ви помолим преди това не само да ни дадете тези насоки, но ни да дадете някои практически примери за това къде според вас ще бъдат направени тези мерки за упростяване преговорите с комисарят Шемета и неговия кабинет и неговите служби а, вървят много добре. Постигаме напредък. Не сме видяли резултати по всички теми, но а, има писмо, което е изпратено и съм убеден, че комисарят върви в правилната посока и през март, преди да гласуваме в комисията, убеден съм, че ще ни предостави отговори на всички въпроси и затова оставям въпроса открит. Въпроса за освобождаването от отговорност остава открит. По такъв начин а, отдаваме дължимото и на много доброто начало на преговорите с комисията. Но остава възможност да променим тази нагласа. Казвам всичко това, за да кажа, че до тук сме извървяли половината път, положителна е нагласата, това е всичко. Благодаря ви, господин докладчик. Благодаря на комисаря за това, че ни изпрати това писмо. То е твърде полезно. Ще дам първо думата на Сметната палата. Госпожа Кадюлиейт. Бихте ли коментирали казаното от докладчика? Uh, all, again... Благодаря. Сметната палата не смята да се впуска в политически дебати относно това дали трябва да освободим от отговорност или не. Това не е в нашите правомощия, но бихме се включили в дискусията, ако можем да помогнем с нещо. Нашите одитни констатации са отразени в отчета и сме много благодарни на докладчика за обстойните разговори, които проведохме по всички теми, включени в отчет. Благодаря ви. Сега ще дам думата на господин Шемета. Има още двама желаящи да се изкажат до този момент. Има ли и други? Господин комисар, имате възможност да а, защитите каузата си и да отговорите на допълнителните въпроси, зададени от докладчика.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 След като беше внесен доклада на Сметната палата през ноември, имахме един много положителен и ползотворен диалог между комисията и парламента. Проекто резолюцията на докладчика включва няколко въпроса и искания, на които комисията ще отговори най-обстойно. Що се отнася до дискусията ни днес – Бих искал да се съсредоточа на отговорите по 6 въпроса, които са включени в проекто доклада. И ще спомена писмото, което изпратих миналия четвъртък на докладчика. Първият въпрос е свързан с националните декларации, управленски декларации. Службите на комисията излязоха с оценка на тези декларации. Всички разполагате с този доклад основното заключение е, че на този етап националните декларации не предоставят или пък предоставят само частична информация, която е необходима за комисията, за да може тя да излезе с становище. Те включват технически насоки за това как да бъде постигната допълнителна изгода по споделените отговорности по управлението. Най-вече съществени елементи са предвидени по отношение на прегледа на финансовия регламент на националните акредитирани органи и издаването на годишни декларации, които да бъдат подкрепени с а, обстойни управленски доклади, обект на независим одит. Затова бих искал да ви помоля да подкрепите този нов инструмент за отчетност е, съобразно финансовия регламент. Когато тази нова процедура задейства, тя ще бъде подложена на оценка и комисията и парламентът тогава могат да притиснат държавите членки, за да, да се отнесат те сериозно към политически, политическото задължение да прилагат тази процедура. На второ място, управленската структура. Доклада, годишния доклад на генералните дирекции за дейността. Тук докладчикът посочи в проекто доклада, че тези доклади трябва да бъдат подписвани на политическо равнище, т.е. от комис, комисарят в тази област и председателят на комисията комисията основава своя процес, своята процедура на базата на ясно разделение на отговорностите на политическо равнище. Генералните директори подписват своите доклади и колегията а, полага своя подпис, като приемат докладите за различните дейности. Съгласен съм обаче, че тези два стълба подкрепят една и съща сграда. Те я крепят. Затова съм поискал от службите да актуализират своите указания и генералните директори ще презаверяват докладите за дейността и, и ще са уведомили най-пространно комисаря по отношение на някои резерви, които са предвидени за включване в доклада. Тези инструкции вече са а, в обращение и председателя и аз самият през а, послед, по време на последното заседание настояхме те да бъдат спазвани. Тази информация ще бъде оповестена в а, официалните документи. Въвеждането на автоматични механизми за прекъсване и престановяване на плащанията по програмите и споделеното управление. През предходния период комисията създаде правна рамка и правно основание за прекъсване и престановяване на плащанията. Тези инструменти се използват активно по отношение на тези мерки. Предвидени са конкретни изисквания за постигане на съответствие и комисията използва докладите на Сметната палата за оценка на системите за управление и контрол по кохизионната политика на държавите членки. Инструкциите за подготовка на годишните доклади за дейността са допълнени с нови задължения за предоставяне на по-подробна информация – при вземане на решение за прекъсване или временно преустановяване на плащанията. Днес ние говорихме и за допълнителни стъпки в тази посока, за да можем да автоматизираме механизмите, доколкото това е възможност и обсъждаме с службите какви последващи стъпки да предприемем в тази конкретна област. Четвъртият въпрос е свързан с мерките за корекция. Комисията е съгласна с докладчика, че правилното прилагане на правилата е от огромно значение за бюджета на Европейския съюз. Държавите членки следва да възстановяват всички неправомерно разходвани средства по кохезионната политика – възстановявате на тези средства, също така има отношение към крайните бенефициери. За да имаме адекватна система за възстановяване на средствата, е необходимо да има задължително контрол. Всъщност, изпълнението се подлага на редовни проверки. От тази година особено внимание ще бъде обръщано на възстановяването на средствата и резултатите, които държавите членки постигат. Комисията работи съвместно с националните органи за провеждане на одит на най-рисковите елементи на системите – за 2011 година. Комисията ще обобщи тези данни в един меморандум, ще направи проверка и на предходните периоди. А, тези документи ще ви бъдат разпратени преди края на април месец. Сега позволете да премина към петия въпрос, засегнат от докладчика. Според член 318 от Лисабонския договор, съгласен съм, че този нов отчетен документ ще ни даде възможност да подобрим оценката на ефективността на европейските програми и допълнителната изгода, която те носят, най-вече благодарение на въвеждането на ключови показатели за резултатите. И такъв доклад ще бъде изготвен съобразно изискванията на член 318 от договора. Шестия въпрос, повдигнат в доклада, е свързан с въвеждането на нова обосновка, нова логика на разходването по различни схеми и програми, които трябва да бъдат възможно най-опростени и най-реалистични. Опростяването е ключов ангажимент на комисията, тя многократно го е подчертавала. На последно място, по съобщението за прегледа на бюджета, амбициозни предложения бяха внесени по финансовия регламент. Тази тема е изключително важна част от а, нашите а, действия и договарянето на новите програми. Търсим нови възможности за упростяване на правилата, за да може по-лесно да участват всички заинтересовани страни по подготовката на следващото поколение програми. Вече обсъдихме тази тема. Ще съставим насоки за упростяване а, на процедурите по предоставяне на услуги. Работим по а, правни документи, за да има приемственост в мерките за упростяване. Преди да приключа, бих искал да ви уведомя, че нашия анализ вече показва, че малък брой държави членки а, са причина за голяма част, по-голямата част от резервите в становището на генералните а, дирекции и а, преустановяването и временното прекъсване на плащанията. Затова ние следва да обърнем внимание на най-слабите органи, като оказваме съдействие и заложим на превенцията, прекъсване и преустановяване на плащанията, внасяне на корекции и други мерки за приключване. Комисията ще направи всичко това. Аз ви а, представих действията и мерките, които комисията е поела ангажимент да изпълни, така както е упоменато в проекто доклада. И ние ви призоваваме да вземете едно добро решение по тези два сценария, с които разполагате. Eh, Благодаря, господин комисар. Благодаря ви за вашите отговори. И наистина това беше доста интензивна работа, която извършихме а, по процедурата за освобождаването отговорност. Размениха се а, информации между докладчика, комисията. Господин Шемета наистина положи много усилия, но а, други комисари също а, съдействаха на докладчика, на докладчика в сянка и отбелязвам наистина с удоволствие а, колко сериозно към а, това начинание се е отнесла комисията. Господин Филнер, първо. С това госпожа Иванова. Благодаря, господин председател. Преди 6 години, когато започнах работа тук в парламента, нямах намерение да взимам а, а, думата, за да отправям похвали към докладчиците, а, защото след това комисията казваше но и отричаше всичко казано до тук. Не знам дали съм се променила 6 години по-късно, но така или иначе, като че ли ще направя същото. Първо ще благодаря на докладчика за извършената от него работа. Съгласен съм общо взето с казаното от него. Благодаря на комисията за доброто сътрудничество, което наистина е действащо. Виждаме какви са резултатите още преди да се гласува на освобождаването от отговорност. Като се подчертават някои области, това стимулира необходимите е, промени. Но, но, и а, сега ще се спра на част Д, на глава Д, латинско. Наистина можем да си зададем въпроса дали обосновката е достатъчна, за да се отложи освобождаването от отговорност, но мисля, че е по-важно по същността, по същество да задълбочим нашия анализ. Националните декларации отдавна са предмет на обсъждане, ние сме съгласни и малко странно е да се иска това от комисията. Наистина, държавите членки са тези, които трябва да ги направят. Но комисията наистина благодаря за това, че комисията изпраща писма и е готова да направи още нещо, да положи допълнителни усилия, така че да се напредне в тази посока. И ние наистина трябва да обсъдим тези предизвикателства, свързани с националните декларации. Има съответните структури Стои въпроса и с сроковете. колко време още е необходимо, за да бъдат действителни инструменти тези декларации. Що се отнася до подписа, аз бих искал да има подпис, но ако той е им е символичен, няма да се боря чак толкова много. Наистина този подпис трябва да бъде положен и да се направят съответните определения по същество. Що се отнася до отчетния доклад, за дейността, наистина министър на финансите би трябвало да подпише тази декларация. Това изисква логиката. that actually lets the director generals off the hook in a way where we want them to, to have ownership and responsibility. И наистина генералните директори трябва да поемат тази отговорност. Така или иначе ние искаме система, при която отчетните доклади да тежат на мястото си и трябва да се насочим към практическата, практически аспект, а не символичния. По пета точка мисля, че всички сме съгласни. Тук можем да обсъдим дали условно наклонение да се използва или не но трябва да се знае кога комисията е, временно прекратява е, финансирането, изплащането и ако комисията от своя страна не прилага правилата, ние трябва да имаме средства за въздействие. Е, важно при глава Д е и корекциите. По член 318 и част Е ключовите показатели за резултат наистина имат огромна роля, но на мен ми е трудно да преценя все още е прекалено рано какво точно ще внесат те. По точка F е, трудно е, е да се противопоставим на нови логични е, разходи, но е трудно и да се провери тази нова логика на разходване на средствата, предложена от комисията. Наистина трябва да преценим дали тук става дума за конкретно предложение. По отношение на НП бихме искали да зададем някои въпроси, свързани с персонала, с работещите и начина по който комисията разглежда въпросите, свързани с дисциплината. Като се опираме на писмото на комисията, на намеренията и виждаме наистина какво огромно значение отдава тя на освобождаването от отговорност. И е, ние наистина сме съгласни по резултатите от този доклад. Благодаря. Госпожа Иванова. Благодаря ви. Преди всичко искам да благодаря на докладчика за огромната работа, която свърши, както и на всички комисари, които по време на изслушванията ни помогнаха по-добре да усетим къде са слабостите в прилагането на бюджета. Даже, даже и медиите, които подопринесаха, посочиха слабости в нашата работа. Кристофър изложи гледната точка на ЕНП в 6 точки. Няма да го повтарям. Искам само да добавя, че приемам е, линията на конструктивна критика на докладчика, но искам да посоча, че наистина спрямо предишни години има отчетлив напредък. Е, приветствам усилията на комисията, на сметната палата да, подобри систем, да подобрят системата и всичко, което комисара направи през последните дни в отговор на въпросите, на загрижеността на Европейския парламент трябва да, се, да сме доволни, че а, за през последните години степента на грешка намалява и а, искам да посоча някои положителни страни. Това е подобряването на системата за контрол аз съм съгласна, че трябва да се стимулира този процес, да се въведат глоби ние при неизпълнение, но ние се нуждаем от по-подробна информация, която да ни се предоставя от Комисията за контрола на качеството в отделните държави членки защото не е трудно за нас да сравним механизмите на контрол в различните държави членки. Има системи, където има много висока степен на грешка, има системи, където които са много по-ефикасни, но ние трудно се можем да получим конкретна информация. Освен това нещо, което ми направи впечатление от отчетите за 2010 и 2009 година, има, се вижда, че много често има организирано и предварително планирани измами в ползването на структурните фондове. И това е една изключително обезпокояваща тенденция. Трябва да, да отделим сериозно внимание и комисията, и парламента, и държавите членки. И накрая, но не на последно място, е, е, са усилията за ускоряване на процедурата, защото е трудно да обясня на моите гласоподаватели, защото през 2011 година обсъждано освобождаването от отговорност за 2009 година. Мисля, че ако процедурата се ускори, стане по-видима и прозрачна, ще позволи по-бързо да се виждат слабостите, пропуските от заинтересованите институции. Това е накратко, това, което исках да кажа. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожа Иванова. Господин Гербранди. Благодаря, господин председател. Господин Фелнер си тръгна, но това, което каза, се обсъжда често тук в парламента. Аз смятам, че цифрите, които са ни представени за в разходната част на бюджета, не дават основание на нито един депутат да освободи отговорност и ние реагираме така, само защото миналите години нещата бяха още по-лошо. Едва ли не сме свикнали да приемаме абсолютно неизгодни цифри и да даваме въпреки това да съгласие за освобождаване от отговорност. Аз мисля, че трябва все пак да запазим определено равнище на взискателност. И не знам дали трябва да се радваме от това древно подобрение от 1% или да погледнем нещата както са в действителност и да поискаме много по-радикални промени, за да може да гледаме в очите нашите гласоподаватели. Моя въпрос е отправен към господин комисара. И преди година и половина имах същия въпрос. Не трябва ли да сме по-радикални по отношение на националните декларации и да принудим държавите членки след влизането в сила на договор от Лисабон, кой, който им оставя много по-голяма отговорност. Преди министрите се криеха зад разпоредбите на предишния договор – И не трябва ли да искаме те да представят и а, отчети за дейността на комисията. И, и това въжи и за комисарите, които да носят същата отговорност като държавите членки. Смятам, че трябва да сме по-радикални и да не се задоволяваме с дребни подобрения. Това са думите на един млад холандски лъв. Дали комисаря ще реагира? И накрая ще дам думата и на докладчика. Всъщност, повечето изказвания и коментари а, бяха сходни. Господин Фелнер повдигна съществени въпроси. Системата на бот надписи. Ние се опитваме в комисията следваме този принцип, т.е. да включваме в декларациите всички съществени моменти. И аз много харесах декларацията на Холандия, но дори и тя не отразява, не съдържа всичко, което е, е необходимо, за да се е, успокои, да бъде комисията уверена, че всичко е наред. Понякога не е много лесно да се тиска подпис на министър. Аз е, знам, че се преди да, да, да този подпис има е, доста работа, но така че понякога има трудности и за министъра, и, и комисията не, не е достатъчно убедена. Но наистина информацията в тази декларация е изключително важна. Всъщност, ние се опитваме да обхванем всички съществени елементи, които са предложени в проекта за финансов регламент и затова ще ви помоля да дадете пълната си подкрепа, за да можем заедно да убедим съвета да приеме член 55 от проекта, проекта за финансов регламент, е, трябва да знаете, че все още в съвета има много дебати по този член. И когато решим проблема с е, съществото, съдържанието и качеството на декларацията, можем да преминем към следващата стъпка политическото приемане – Това е моето мнение за пътя, който трябва да следваме. По отношение на годишните отчети за дейността, демокрацията е нещо чудесно, защото дава възможност да имаме различни мнения. Позицията на комисията е, че е, е докладите, годишните доклади да се подписват на най-високо управленско равнище, което предполага и висока отговорност и което налага едно качествено управление. Вие знаете, че това не, не, не е толкова отскоро. Може би това беше един от най-важните елементи. Как да засилим отговорността на управленците, на управляващите. Това беше всъщност е, сърцето на реформата. Защото и на хартия го имаше, но на практика никой не отговаряше за... не носеше сериозна отговорност. И точно това сега целим да направим – за да може да, съответният ресорен комисар да бъде пълноценно информиран в този годишен доклад за дейността. за да може да даде и после инструкции на своя генерален директор в съответната област и да получи всякаква подробна информация за всяко прекратяване, спиране на, на изпълнението, на възвръщаемостта на средствата или всякакви резерви. Затова е много важно да се подобри качеството на годишните доклади за дейността и съм убеден, че тези изменения ще подобрят тяхното качество. Може би имаше и други въпроси, но мисля, че успях да отговоря. Искам да благодаря на докладчика за отличното сътрудничество и чудесните предложения, които ще позволят да се подобри стопанисването, управлението на вашите пари, защото тези пари са и парите на нашите данакоплатци. Е много важно те да се управляват добре. Благодаря ви, господин комисар госпожа Маковей и, и господин Фелнер съвсем накратко и след това докладчика. Аз подготвям някои изменения. и Имам съвсем конкретни въпроси към докладчика по проекто доклада. Първият ми въпрос е свързан с параграф 9. Какво разбира докладчикът под конкретни обстоятелства, които биха довели до намаляване на процента грешки? Втори въпрос. Как възнамерява докладчика да пристъпи към мерки за възстановяване на средства от държавите членки, когато те са дължими. Трети въпрос. В 38 параграф докладчикът изисква външен преглед на средствата и защо това да не бъде направено от Европейската сметна палата. Четвърти въпрос е, той е свързан с 39-та линея за кохезионната политика. Заплаха от правни действия, ако освобождаването от отговорност не бъде направено. Какво конкретно има предвид? И последен въпрос, който е свързан с параграф 29 вместо да се създават нови доклади, не бива ли по-скоро това да предполага по-задълбочерен преглед на работата на комисията с оглед на доклада на Сметната палата? Аз току-що си дадох сметка, докато слушах комисаря, че съм забравил един въпрос, хоризонтален въпрос. И искам да се освободя от този въпрос докладчика споменава финансовия регламент и иска комисията да промени финансовия регламент. Според нас а, това е неправилният подход. Ние също имаме предложение и ние бихме искали да бъде предприето необходимото, но не трябва да се стремим да пренаписваме регламента в доклада за освобождаването от отговорност. Някои от нещата, които вие целите да постигнете, определено са неща, които аз бих искал да постигна. Упростяване на системата за налагане на санкции, преустановяване на плащане и така нататък, но ние не аз поне не смятам, че подходът е правилен, когато става дума за освобождаване от отговорност на комисията. Нека се постараем да не намесваме финансовия регламент с процедурата по освобождаване от отговорност. Благодаря на Йорко за отговорите на комисаря. Имаше някои въпроси. Не разбрах четвъртия ви въпрос. Въпросът ми е към госпожа Маковей. Най-напред, вие искахте да спомена конкретните обстоятелства по девета алинея. Може би госпожа Калилайт е тази, която може да внесе яснота, но през 2009 година не е имало толкова много разходи в основните държави, които са били обект на проверка, особено по кохизионната политика. По-малките държави членки попадат там, в които имаме централизирана организация Испания, Германия. Това са федерални държави, там е много по-трудно да се проследят средствата. Не знам дали имам право да кажа следното, но проверяваните държави членки са Дания, Естония и Унгария, ако не се лъжа. Унгария, да. Така че големите ползватели на средства като Испания, Гърция, България, Румъния не са били обект на проверка. Затова възникват и тези специални или особени обстоятелства и затова имаме спад в обема на грешките. А хубавото е, че прекъсването на плащанията е вече минало събитие – и за това именно и зададох въпроса от ваше име на комисията да ни дадат опис на тези прекъснати плащания, защото този инструментариум може да бъде използван не като наказателна мярка, а да се каже на държавите членки да се издължат и затова именно този опис би имал смисъл. И това имам предвид под особени обстоятелства. 19-та алинея за дължими корекции. Заявените от нас претенции са свързани с възстановяване на средства. И затова аз съм се позовал в своите коментари на това, че данокоплатеца едва ли не плаща двойно. На първо място комисията, сметната плата или държавите членки най-напред казват, че са установили наличие на грешки или недопустими разходи. И някой казва, тук нещо не е наред по този конкретен проект, и комисията тогава ще иска да бъдат възстановени средствата чрез друг проект. Възстановяването на тези средства е нещо, което а, рядко се случва. Сумите, възстановените суми са много малки и се внасят корекции. Затова ние трябва да обсъдим как бихме могли да получим по-ясна представа за действително възстановените средства. Там са ниски числата. А, и не бенефициера дължи средствата, а държавата членка ги дължи. Тоест, накоплатецът плаща два пъти. И затова ние трябва да сме наясно какви са тези дължими неплатени средства. 37 алинея защо Европейската сметна палата трябва да излиза със становище по това? Този разговор е много стар. Ако имаме една единствена методология, всичко щеше да е много лесно. Няма да започвам този разговор сега, но комисията не използва метода на моментната снимка, така да се каже, която, който използва сметната а, палата. И за да не навлизаме тук в пространни дискусии, именно това прави сметната палата. И за това вътрешния одит не може да бъде направен от сметната палата. Методологията им е много различна. Петия въпрос е свързан с одита на изпълнението. дали може да бъде назначено такова лице? Първоначално, когато обсъждахме това с комисаря Чемета, идеята бе да се назначи вътрешния аудитор да извърши тази работа и това е възможно. За нас като парламент, ние не искаме да се месим във вътрешните ви работи. Вие можете да правите какво искате. Ние тук не говорим да бъде създадена нова длъжност, а да бъде а, вменена нова отговорност ние само искаме или питаме по-скоро комисията как точно биха направили това, за да упражнят тази своя нова отговорност. Европейската сметна палата би могла да получи тази нова роля по одита на изпълнение, защото те правят проверка на ефективността, на полезността и въпросът е доста политически. Сметната палата, ако направи оценка на този доклад, може би ще придобие малко повече политически правомощия. Нюансите ще се променят, защото когато се прави оценка на ефективността, навлизаме в политиката. Тук вече не става дума само за технически въпроси. И Европейската сметна палата а, ще трябва да направи много повече. Така че не говорим за нова длъжност, а за нова отговорност. И четвъртия въпрос ще моля да ми бъде даден писмено и аз ще отговоря писмено. Искам да отговоря и на въпроса на госпожа Иванова за ефективността на системите за контрол. Критериите за по-добър контрол са част от три претенции, които бяха заявени. Става дума за новите управленски декларации. Те не са толкова нови, но в тази декларация се съдържат доста критерии, които биха подобрили системите за контрол. Това е от една страна. От друга страна имаме насоки за упростяването на процедурите и критериите за прекъсване на плащанията – и ако системите за контрол не работят, плащанията се прекъсват. Няколко са местата, на които могат да бъдат приложени критериите. Харесаме това, което бе казано за измамите. До известна степен комисарят засегна тази тема, когато говореше за областите, които са високо рискови. Има такива държави членки – и там ние можем да очакваме повече измами, отколкото в други региони. Може би контролните ви системи също могат да бъдат приспособени към това. Искам още нещо да кажа. То беше споменато от една от групите. Отразили сме всичко това в доклада. Госпожа Клецо го каза, но трябва да помислим и за пропорционалността. По-малко от 5% от бюджета е за личния състав. По-скоро става дума за селско стопанство, политика на сближаване. Там потъват повечето средства. И затова трябва да водим а, необходимата битка на необходимото място в точното време. А, за това не бива да загърбваме тази тема, но не е като основна тема. Искам да благодаря на комисаря Шемета, на вашите колеги, господин Анборн, и другите, защото обсъжданията ни бяха много добри. А, като казвам това, Кристофър звучи все едно, че всичко е било много лесно. Не беше лесно. Спомням си, че по време на един от разговорите моите сътрудници ми дадоха лист хартия, на който пишеха «Не се разстройвайте, успокойте се». Очевидно не е било лесно. Мога да ви поздравя за новия дух, който показвате, защото съзирам стъпки, които предприемате. Това е най-важно. Трябва да се върна на въпроса за доверието. Доверието в Европейския съюз падна внушително, за съжаление. И за съжаление, именно методите на разходване на средствата в държавите членки предизвикват това. Те всъщност обвиняват нас, тъй като средствата са европейски, но те самите не спазват правилата. И за това този разговор трябва да бъде пренесен на територията на държавите членки. и това означава да ги посочим с пръст, но друг път няма британските средства за информация. Виждат, че всичките им програми за 2010-та са спрени. И тогава те биха превърнали това в един британски спор. Но за да стане това, за да пренесем тази дискусия на национално равнище, трябва да има прозрачност, видимост. И почти всичките от тези шест претенции съдържат изискване за повече прозрачност. Мога да кажа, че миналата година комисията започна работа по този въпрос с изричното упоменаване на държавите членки, които са в неизпълнение. Искам да благодаря и на Европейската сметна палата тъй като бяха много наситени нашите разговори с тях и искам да ви поздравя до някъде с изпълнението на новата роля, която ще бъде много по-политическа през следващата година. Благодаря ви, господин докладчик. Господин Фелнер ръкопляска. Госпожа Ческова не искаше думата като че ли. Заповядайте. Бих искала да благодаря на докладчика. Това е обичайната практика, но аз така или иначе съм съгласна с всичко казано от него. Споменахте ролята на държавите членки, тя наистина е възлова. Само една бележка имам. Смятам, че лесно ще ме разберете. Когато говорите за отговорността на държавите е, членки, е, говорите и за националната статистика, Споменахте е, за процента грешки и тук казахте нещо. Казахте, че е, трябва да се съсредочи вниманието върху тези държави, при които са отбелязани, са установени такива грешки или кои, където могат да се очакват. Но аз не съм съгласна с това. Аз участвам в работата на тази комисия по, този, по тези въпроси и установяваме, че процента на грешки се дължи отчасти на измами – И това се установява на практика във всички държави членки. А, така че бих искала а, да обърна внимание на факта, а, факт, а, който не сме споменавали до този а, момент, но а, това трябва да се обсъди а, перспективата на едната година, и като е, членове на Европейския парламент трябва да прогнозираме е, потенциалните е, грешки, да ги предвидим. Проследявайки економическото развитие на Европейския съюз, ясно става, че някои държави членки имат проблеми и това исках да подчертая. Благодаря на докладчика и на комисаря. Съгласна съм с колегата, който напусна залата и който е, каза, че трябва да се благодари на докладчика и аз с удоволствие правя това. Благодаря. Изчерпахме точка седма. Измененията трябва да бъдат внесени до 7 март, 12 часа. На 28 март в Брюксел ще се проведе гласуването. Сега да преминем към точка 8. Тя ще бъде по-кратка. Специални доклади на Европейската сметна палата в рамките на освобождаването на комисията от отговорност. Имаше доста документи, които бяха обсъдени, дискутирани. И ще помоля докладчика да бъде кратък в изложението си. Да, можем да бъдем кратки тук. По... Всъщност ще видите тук, че става дума за 11 специални доклада. Взели сме предвид препоръките на колегите, няма изменение. Готов съм да отговоря на въпроси, ако има такива. Председателят, има ли коментари, има ли въпроси? Няма такива. Срок за внасяне на измененията е 7 март в 12 часа на обяд, гласуване на 28. И сега преминаваме към моят собствен доклад Всъщност аз съм и докладчик и председател, няма заместник председател тук. Така че кой е дуаена в нашата комисия? Господин комисар, благодаря ви много за участието в е, работата на нашата комисия. Благодаря за отговорите, които дадохте на нашите въпроси. Ще поддържаме връзка с вас. И така, точка 9. Освобождаване от отговорност. Е, подготвил съм доклад. 10 параграфа включва този доклад. 22,6 милиарда за този период 2008-2013 година. Много от тези средства са използвани, особено деветия фонд. И моя доклад включва 10 елемента, Параграф 2, 3 и 4 са особено важни. Това е критика за това, че не е включен в бюджета на Европейския съюз. Това не е част от бюджета, но това е най-важният инструмент за а, развитие. Както казах, Параграфи 2, 3 4, нещо, което многократно е казвано и преди това комисията беше обещала да бъде включено това в бюджета с отправен апел към държавите членки и комисията, така че след 2014 година това да бъде включено в бюджета на Европейския съюз. Втори елемент Госпожа Олмайер ще прояви особен интерес тук. Ангажимент на комисията 20% от помощта за развитие да бъде отделена за основно образование и е, грижи за здравеопазване. Трети елемент, е, доклада Сметната палата казва, че управлението на 8, 9 и 10 европейски фондове от материална гледна точка тези доклади описват положението. Параграфи 7, 8, 9 и 11 взимат предвид тези пропуски на, в доклада на Сметната палата, а именно декларацията не включва възможността за инвестиции, защото има отделна глава, както и бележки се правят по механизма за защита на демокрацията по отношение на счетоводните механизми има а, подобрения. Шести елемент, 18 ти параграф, специален доклад на Сметната палата за регионална економическа интеграция в Източна Африка и Западна Африка. След това един доста щекотлив въпрос. за това за какво се използва натрупаната лихва по бюджетни сметки на Европейския фонд за развитие. Трябва да се обсъди с комисията това и да се реши въпроса свързан с финансирането на разходи за персонал. Дали могат да се използват лихвите за това? Това поне проистече от обсъжданията с комисаря. Осма точка, това са параграфи 20 до 22. Що се отнася до подкрепата, бюджетната подкрепа, беше публикувана зелена книга Междувременно и ние четвъртък ще говорим за това. Трябва да се изготви е, е, становище за Комисията по развитие. А ние сме е, принудени, спазвайки действащата система, е, да оценим резултата, да използваме съответните методи и наистина трябва внимателно да се следи ролята на делегациите, на персонала. Има инструмент, използван от Световната банка за публични разходи и финансова отговорност. Всичко това трябва да доведе до по-голяма прозрачност. Още един девети елемент има включен в моя доклад, свързан с стратегиите за контрол на надзорна дейност. И това са точки 34-36 и последната част от 36 до 45 точка се отнася до инвестиционния механизъм. В преходен период присъстващите представители на инвеститори на изслушването участваха в дискусията и мисля, че трябва да се постигне една по-добра координация с Европейската инвестиционна банка. Аз пледирам за а, рамково споразумение, свързано а, с освобождаването от отговорност и а, настоявам за това ЕИБ да а, бъде по-прозрачна, що се отнася до черния списък на допускащите измами. Е, беше изградено звено за борба с измамите. Е, аз настоявам за е, системни доклади до нашата комисия. представени по-често от веднъж годишно. Всъщност това са десете глави, десете части в този доклад и ще помоля колегите да коментират, ако сметнат това за необходимо. Иска ли сметната палата да се изкаже? Имате думата. Only... Благодаря. Още веднъж мога да кажа, че вашият проекто доклад правилно отразява нашите констатации и се радваме, че нашите препоръки са били възприяти и включени в доклада. Благодаря. Комисията вероятно също ще пожелая да вземе думата и след това госпожа Ческова и господин Епинг също. Други? И вие. Добре. Комисията има думата. Благодаря. Искам да поздравя председателя и докладчика за изготвения доклад. Приветстваме доклада и комисаря Пибалц, когато бе освободен от отговорност, каже, че подкрепя доклада и поема ангажимент да подобри а, контрола. Една от темите засегнати в доклада по освобождаването бе по изготвяне на показатели за остатъчния риск и получените грешки. Това се прави. Вторият въпрос, който е споменат в проекто доклада, е свързан с подкрепата за бюджета. Комисията приветства констатациите за това, че се върви в правилната посока, особено за 10-та програма, за 10 тия фонд. Има постигнати добри резултати по плащанията. 33-та точка след резолюцията бе повдигнат въпроса за разкриване на информация след а, предварителния контрол за публичните средства и докладите за отчетността. Това са ключови инструменти за комисията и те са съществени елементи, за да можем да излезем ние с становище и в увереност и смятаме, че това е най-добрата основа за сформиране на независимо становище за системите за контрол. Тези системи са публично достояние и това ни дава възможност да обсъждаме с партниращите страни къде са слабостите в системите. Ще продължим да работим по този въпрос. Спирам се на темата за лихвените плащания по фондовете за развитие и административните услуги. Правната основание е съвършенно ясно. Комисията не, мога да, не може да използва тези лихвени средства за личния състав и покриване на разходите за него, така че се отнасяме с особено внимание към това. Е използването на лихвените плащания за административни услуги. Е, там имаме много ясни разпоредби. Мисля да спра до тук и ако се налага да отговарям на въпроси, отново ще взема думата. Благодаря много. Съгласно реда на групите, докладчик Сянка за НП. Благодаря на докладчика. Искам преди всичко да е, и за благодарност за много полезния разговор, който имахме. Като цяло съм съгласна с доклада и смятам, че е много успешно още от 2014 година помощта за развитие и всички мерки, които предприемаме в тази област, да бъдат включени в бюджета на Европейския съюз, а да не са част от отделна процедура, защото отделният бюджет създава редица проблеми. Много често той е, се разходва при обстоятелства, които обягват от е, контрола на парламента, няма последователност в политиката. И още два-три важни аспекта в помощта за развитие. Смятам, че доста се разпиляват е, усилията в опита да се включат най-разнообразни области и като съдържание на дейностите, и като географско покритие. Не можем да предоставим съответстваща помощ на всички държави, в които има проблеми. Трябва да направим един списък с приоритети и благодаря на комисаря Пибалс, който спомена това, че трябва да има приоритети в областта на селското стопанство, здравеопазването, образованието, да се отдаде приоритет на а, някои проекти в ущърп, разбира се, на други, които не са лоши, но не са чак толкова необходими за гарантиране на устойчивото развитие на дадена държава. Ако, например, погледнем какво се случва в момента в Северна Африка, си даваме сметка, че нашата средиземноморска политика и политика за развитие трябва да се преразгледа, да се преосмисли, когато диктаторските авторитарните режими вече ги няма. Трябва да, това да стане наш абсолютен приоритет, защото тези държави са преки съседи на Европейския съюз. Ние знаем какви проблеми поражда миграцията в Европейския съюз, защото всички, които не могат, не се чувстват защитени собствената си държава, търсят убежище в нашите държави. И помощта за развитие може да помогне за намаляване на миграционните потоци, като даде повече шансове на младите поколения да се развиват собствената си родина. По отношение на бюджетните помощи, аз не съм против по принцип, но смятам, че е, тези е, тази подкрепа, тази помощ трябва да се съпътства с гаранции е, по подготовката на проектите. И то гаранции, които да не са само на хартия, а да се прилагат на практика. Така че средствата от фондовете да не се отклоняват за цели, които не бихме желали да се осъществяват. За да има ефект от политиката за развитие, трябва да се създадат едни минимални условия. И по отношение на Европейския фонд за развитие, трябва да се гарантира пълна прозрачност по отношение на разходване на средствата, за да знаем какво точно се прави. Бих искала да знам какъв е персонал, за колко време се ангажира, за какви проекти, дългосрочни, краткосрочни, има ли заместващи, има ли е, липси в е, назначенията. Всичко това да бъде прозрачно. И накрая още веднъж благодаря на докладчика. Смятам, че неговия доклад е, дава една добра основа за освобождаването на 8, 9 и 10 бюджет на фонда за развитие. Госпожа Чевскова. А так троху на ваши, на свои пред... Благодаря отново за думата. Ще се позова на преждеговорещия, но ще се съсредоточа върху друга тема. А именно пета или не, която изглежда е много важна. Става дума за 20% от средствата, които са предвидени за развитие и са предвидени за образование и обществено здравеопазване. Имам предвид становището на комисията ДВ, в което се казва, че би трябвало да обърнем вниманието на здравето на майките. Ще ми се да започнем един разговор по тази тема и тук. Особено когато става дума за райони, в които се изплащат средства за развитие и там майките са приоритет. Знаем, че стандартите, които са обичайни за Европейския съюз, не се спазват там. Именно за това темата за здравето на майките може да бъде разширена и да включи правото на здраве. в областта на възпроизводството, сексуалното образование. Трябва да помислим как да решим тези конкретни проблеми и да предвидим средства за подобни райони. Дори бихме могли да предвидим един по-висок процент от средствата за това. По този начин ще приложим на практика ценностите, които са част от нашата европейска цивилизация и искаме да пренесем в развиващите се страни. Това можем да го направим като предвидим средства от различните фондове и окажем подкрепа. Предвид състава на населението в тези райони и като се отнасяме с уважение към техните традиции, бихме могли да помислим за това как предвид тези културни традиции да приложим на практика казаното в шеста точка – Така че бихме могли да разширим обхвата и да включим правито на здравни грижи за възпроизводство и сексуално здраве. Бихме могли да предвидим повече от 20% от средствата за фонда. и да предвидим обучение, образование и здравни грижи. Благодаря. Ще дам думата пет на госпожа Гресле. Да, комисията каза, че е напълно нормално да се ангажират нови служители. Обаче малко ме безпокои, защото а, трябва да знаем какво ни очаква съвета. Реагира ли? Защото всъщност съвета отговаря за изпълнението на бюджет. И какво да заключим? Това ще се превърне ли в норма. И какви ще бъдат последиците от всичко? Eh, Благодаря, господин председател. Прочетах много внимателно доклада и смятам, че от а, интелектуална гледна точка. Е много добре е изготвен, добре построен и само бих направил няколко предложения за по-творческо сътрудничество. Вярно е, че 10-я Европейски фонд за развитие беше увеличен с 46% спрямо 9-я. Бих искал да знам каква е, какъв е капацитета за освояване на това увеличение, защото помощите за развитие, които се отпускат, не винаги се освояват. Просто поради невъзможности към края на годината ставаме свидетели на отчаяния опити да се доизплатят всички предвидени средства. Така че, в, тъй като в доклада не се споменава способността за освояване на средства, бих искал да знам какво е тя. Друг елемент, който искам да спомена е положението в северноафриканските държави. На мини пленарното заседание в Брюксел госпожа Ештън заяви, че политиката на съседство се е провалила в Средиземноморския регион. Това е много сериозно заключение. Видяхме как манифестациите в Египет принудиха президента Мубарак да си подаде оставката – е, и трябва да се запитаме какво е било влиянието на Европейския фонд за развитие в е, Северна Африка. Допринесъл ли е с нещо или не е отговорил на очакванията, защото все пак този фонд е средство за упражняване на определена политика. Трябва да видим как, стоят нещата в, как се чувстват нещата в тези страни. И трето, което също бих искал да спомена, са неправителствените организации. Мисля, че има някакво институционално подозрение към или недоверие към НПО-тата. Не всички са чисти, кристално чисти. Знаем това. Имаше доклад от Сметната палата от 2009 година, в който се посочва, че неправителствените организации работят по проекти, които не са устойчиви, а пък са на, в размер на 1 милиард евро. Това е огромна сума. Мисля, че трябва да бъде малко повече внимание на този специален доклад на сметната палата. Също така в друг специален доклад на тази институция се твърди, че интеграцията в е, Източна Западна Африка не е, не е реалност. трябва да не се предоверяваме на неправителствените организации. А, и как, или а, от по, смесените организации, полу, финансирани полу с обществени, полу с частни средства. А, аз поделям доста от критиките, защото много често бюджетните е, подкрепата с бюджетни средства всъщност е отклоняване на, на средства въобще не отива за съответните цели. И накрая и проблема с освояването. Трябва да, да се предварително да сме сигурни, че когато отпускаме помощни, например на африкански държави, трябва тези помощи да са обвързани с съществуващите структури, за да могат да бъдат освоени, да се знае къде точно ще отидат, кой ще управлява тези средства. Знаем, че и делегациите към, за тези държави не винаги действат ефективно. Може би проблема е в персонала, както споменахте господин Шмид, представителя на комисията би могъл да каже нещо повече в, в това отношение. Аз не знам дали решението ще бъде тези делегации да бъдат увеличени или да се подобри микроуправлението. Това бяха петте предложения. Er Смятам, че нашата работа трябва да отчита реалността, това, което става на улиците, по площадите в ислямските страни. Господин Хаджи Мацкакес, господин председател, благодаря за доклада, който наистина дава добра основа за дискусия. Ще се върна към Северна Африка. тук става въпрос не само за арабските страни, за всички държави в Северна Африка. Ситуация, wo Nachbarschaftshilfe sofort hätte geleistet werden können. Ние госпожа отсъстваща, госпожа Ештън <laughs> не беше на срещата, на която обсъждахме точно тези проблеми. Колко време е необходимо? за да се отпускат средства. Би трябвало да сме много по-гъвкави. тук се обръщам към комисията. При такива извънредни ситуации за колко време можем да предоставим средства от Европейската инвестиционна или на Европейската инвестиционна банка. Също въжи за ЕБВР, Европейската банка за възстановяване и развитие. Би трябвало да имат правомощия да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 е, нямаме отговорност. Ням... А, тук... Е, мисля, че не е приемливо ние да не можем да контролираме действията на банката. Защо? Банката по принцип е много прозрачна. Защо точно тези и, и финансови операции са изключени от контрол? Колегата Райс Фриз напусна залата, но ще се върна към нещо, което той каза. В е, е, помощите в случаи на природни бедствия или бедствия причинени от човека, спомняме си какво стана в Хаити, има дарители, които е, отпускат, дават средства, дават дарения, но в случая Хаитените много трудно могат да докажат, че тези пари са били използвани по предназначение. И в много често това е така. Мисля, че Сметната палата може да направи едно предложение как да упростим тези процедури в международен мащаб. Европа има конкретни предложения в областта на помощите в, при природни бедствия, за които отговаря българската комисарка Кристалина Георгиева, но как да се е, упрости процедурата, за да не се осложняват прекомерно след това проверките на е, начина по който страните са разходвали помощите. Благодаря ви, няма повече желаещи да се изкажат. Благодаря на всички колеги за всички направени предложения, критични бележки. По отношение на бюджетните помощи бях направили много забележки. Е, аз самия е, знам, че всичко, което сме направили тук може да бъде подобрено. Имаме доклад на Сметната палата, който тук що беше публикуван. Е, <clears throat> и то след написването на нашия доклад имаше редица предложения, отнасящи се включително и до ролята на комисията. Защото е много важно тези обществени средства да не подхранват корупцията. И това мисля, че става ясно от моя текст. Но има и е, аз в момента подготвям текст по зелената книга на комисията за бюджетните е, още Ще видите от този текст, че макар че той кратичък, че съм възприел е, предложенията на Сметната палата. И отчетах специалния доклад на Сметната палата в моето становище. И по същия начин, ако трябва, ще отчета и съдържанието на доклада по освобождаването от отговорност. Естествено, че можем да подобрим някои части от текста, например за неправителствените организации, но по справедлив начин. Имаше неща споменати от колегите Холмайер, Гресле и други по отношение на статута на персонала. Трябва добре да се разбере как стоят нещата дали комисията може да ни предостави повече информация за персонала, статута, преди да гласуваме на 28 марта. Господин Шмидт. Съвсем накратко ще отговоря на въпросите на госпожа Холмайер за целевия подбор на оказаните помощи. Това е засегнато в документа за новата политика за развитие и в контекста на следващата многогодишна рамка. Тези въпроси ще бъдат обсъждани и направени са оценки за текущия период. Беше спомената Северна Африка. Очевидно фондовете за развитие не са относими там, но ще обсъдим как да реагираме на събитията в Северна Африка. Не мога предварително да кажа какъв ще бъде крайния резултат, но ще обсъждаме тези въпроси. Що се отнася до целови, целевия подбор на държавите? Много от държавите членки нямат отношение към Северна Африка и комисията се опитва да насочи вниманието към райони, в които бихме могли да развием дейност. На второ място, по отношение на набирането на служители. Става дума за служители, които работят в централите. Те не са на постоянни договори. Договорите са по-кратки от 3 години. И това е в съзвучие с вътрешните правила. Договорено е с съвета по отношение разпределението на ресурсите как откликна разсъветът на това? Да, те казват, че са приложими правните актове. Госпожа Чешкова спомена майчиното здраве. Това е въпрос, на който ще търсим решение. За това сме подели инициатива за предоставане на допълнителни средства за онези неправителствени организации, които имат такива обосновани програми. Бихме предпочели подхода да а, бъде основан на резултатите и да финансираме страни, в които се постига нещо, вместо да предвидим 20% от средствата ги дадем на държави, в които има проблеми, но те не могат да постигнат резултати. И съвсем накратко на въпросите на господин Епинг за капацитета за освояване на средствата. Ние можем да разходваме средствата, които са ангажирани, няма проблем, стига те да са на разположение – но, както казах, положението в Северна Африка не е относимо към фондовете за развитие. Благодаря ви. Мисля, че господин Епинг може да изложи всичко казано тук в холандската или в холандско говорещата преса. Срока за внасяне на изменения е следващия понеделник до обяд и гласуването на 28 марта. То, някой да, има, да каже нещо по точка разни? Не. Следващото заседание следващия четвър... този четвъртък, тази седмица в 9 часа. Благодаря на всички и на